So good uh, morning, И така, добро утро на всички. Започваме малко по-късно от обичайно заседанието на подкомисията по правата на човека. Можем ли да приемем дневния ред е, за днешното заседание? Надявам се, че да. Благодаря. Е, можем ли да приемем и протокола от 23 и 24 януари тази година? Благодаря. Тогава започваме с съобщенията на председателя. Искам да кажа, че миналата седмица участвахме е, в пролетната сесия на съвета по правата на човека в Женева. Ще е, имаме подробен доклад на 11 април, когато ще имаме и резултати по е, резолюциите, които в момента се договарят. един от въпросите, обсъдени в Женева, беше Мямма. Днес в дневния ред имаме Мямма в различни форми. Подготвяме посещение през първата седмица на април. В момента се обсъжда в преговори с Мяма, връщането на Мяма в схемата за общите митнически преференции. Разговаряхме с председателя на Комисията по международна търговия. Бяха очертани основните проблеми в правата на човека като част от общия проблем. Това е е, беше обсъдено е, и в парламентарната комисия по външна политика е, с присъствието на, на представители на страната. Поставих тези въпроси и там, понеже има тежки нарушения на правата на човека и правителството следва да обърне по-голямо внимание за подобряване на положението. В писмото си подчертаваме че ако правителството не е в състояние да подобри състоянието на правата на човека, това ще се отрази и на преговорите за обратно включване в схемата за общите преференции. Моето впечатление от изказването на председателя, пък и на външния министър, е, че е, те много добре разбират значението на правата на човека, но външният министр изтъкна своя е, призив е, на съвета по правата на човека в Женева да не се преекспонира Мяма. И ние ясно посочихме, ние не се а, вторачваме в а, а, няма самоцелно, а ние искаме състоянието на правата на човека да не бъде пренебрегвано, иначе това ще изчезне от дневния ред въобще. Има и обсъждане от страна на Миямма с Международната организация на труда за намаляване на принудителния труд. Ще видим как това ще се прилага. В Женева попитах външния министр каква, каква е реакцията му на а, желанието на ООН е да открие представителство на специалния представител по правата на човека. Като цяло отзивът е положителен, но не е ясно какво конкретно значи това. Скоро ще бъде подписан меморандум за разбирателство. По принцип, откриването на такова представителство е договорено. Толкова за Мямма. Подготвих и съобщение за печата във връзка с тежко нарушаване на правата на човека в Малдимите. 15-годишно момиче, жертва на изнасилване, е осъдена на 100 удара с къмшик и домашен арест. Аз мисля, че този случай има нужда от нашето внимание и нашия протест. Изразяваме и съжалението си, че Япония екзекутира трима души по време на мандата на новия министър-председател Абе. Този въпрос беше поставен пред японски дипломати в Женева. Ние се боим, че ще последват нови изпълнения на смъртни присъди, защото 137 души очакват изпълнение на смъртна присъда. Имах среща и с литовския посланник в ООН. Той поиска среща, за да се види какви ще са приоритетите на тяхното председателство по отношение на правата на човека. Ще има голяма конференция през ноември, посветена на политиката на съседство. Бяхме канени да участваме или да организираме паралелни прояви или последващи. Е, вече са поканени е, омбудсманите. Помните, че имахме среща с тях на предишното заседание. Е, специално събитие, посветено на Сахаров, ще бъде организирано. Ние подкрепихме идеята на е, литва в тази връзка. Тристранните разговори по различните финансови инструменти, включително инструмента за демокрация и правата на човека, е, тристранните разговори няма да приключат по време на ирландското председателство, така че по тази тема ще трябва да продължи да работи и литовското. Друг важен въпрос е дали Европейския съюз има добра стратегия за борба с насилието срещу жените. Но ще видим как ще се конкретизира този въпрос. Семинар по корупцията беше организиран от подкомисията. Това е семинар за корупцията в обществения и в частния сектор. Бяха уведомена, че Transparency International – и Европейската комисия много активно са участвали с много съществени е, изказвания. И е, като цяло оценката е много положителна. Това са моите съобщения. И сега първата точка от дневния ред информация от делегацията ни до бивша Югославска република Македония. Може би си спомняте, че е, съвместно с делегацията на парламента имахме планове за посещение, но е, те решиха да не е, участват, защото имаше опасност от проблеми в парламента. Ние все пак решихме да отидем. Госпожа Вайдере трябваше да отиде. Тя пък се разболя, но господин Холит беше на посещение. Той е също така и докладчик на парламентарната комисия по външната политика, така че той беше делегацията, човекът делегация и то в момент на политическа криза в страната. Македонския парламент още през декември стана арена на сериозно противопоставяне, последва бойкот на парламентарната дейност от основната опозиционна партия, но разбирам, че вече има информация в писмена форма свободата на медиите, свободата на съвестта и словото, борбата с дискриминацията, положението на ромската общност са все въпроси, които са засегнати там. Затова още веднъж благодаря на Ричард Хауит, че успя да изпълни задачата на делегацията и разбрах, че комисарят Фюле и бившият председател на Европейския парламент Бузек ни донесоха добри новини за възможността да се постигне споразумение за възобновяване на дейността на Македонския парламент. Но нека да чуем Ричард Хауи. Заповядайте. For, for Благодаря за милите думи, госпожо председател. Аз също ще отговоря като кажа, че ние се радвахме на прекрасна подкрепа от страна на комисията и имахме много добра подкрепа и от служителите, и от делегацията в Скопие, така че екипът беше много качествен и от името на комисията мога да кажа, че работихме прекрасно заедно и се сработихме от самото начало. Както казахте и вие, имахме един двояк подход, тъй като трябваше да продължим някои от обсъжданията, които вече бяха започнати при предишни делегации. Така че новините са добри и а, ви казах, че вече беше постигнато споразумение между основните политически партии. Беше направено а, изслушване в парламента по събитието около коледа и а, бяха обсъдени политическите реформи в страната. В този контекст споразумението за разговори, за да се решат основните спорни въпроси между партиите и желаните реформи ще продължат и вследствие на всичко това опозиционната партия взе решение да прекрати бойкота си в парламента. Аз от името на парламента мога да кажа, че малко се гордея с това, че ние бяхме посредника а, при тези разговори. Не беше лесно. Има много неща, които не могат да бъдат обсъдени а, публично, но се казаха в частни разговори при обстоятелствата, в които се намирахме и обстоятелствата, в които се намираше страната. А, нека, да бъдем, нека да бъдем реалисти. А, държавата беше в политическа криза. Тази политическа криза продължи а, седмици наред и политическите партии успяха все пак да стигнат до някакво споразумение, което аз лично приветствам. А, в края на краищата политическите партии трябва да поемат отговорността за това споразумение и да се гордеят с него, защото в края на кращата, ако в бъдеще тези политици седнат с нас в Европейския парламент като, европейски, е, като евродепутати, трябва да кажем, че за това ще имат заслуга и съответните политически партии. Въпреки всички трудности, въпреки съпротивата, те успяха и за това успеха е техен, а не наш. Важно е, когато се стигне до споразумение за прекратяване на някакъв конфликт, какъвто и да бъде той, да не се правят постоянно опити въпросното споразумение да се тълкува отново и отново. Ако някой иска да го тълкува, разбира се, той е свободен да го прави според мен, обаче това не помага за успокояване на ситуацията. Затова аз обикновено казвам, прочетете споразумението. Там всичко е казано ясно. Страната има европейска перспектива и политическите партии Именно заради тази политическа перспектива са стигнали до споразумение и по този начин политическия живот продължава. Това е основното послание в страната на страната и по отношение на комисари, и по отношение на а, вътрешни, вътрешните, а, вътрешното развитие на ситуацията. А, ние, разбира се, сме готови да обсъдим с колегите от а, Комисията по човешки права, препоръките, които сме направили по отношение на свободата на словото. Обсъждахме как да се изгради доверие в тези обстоятелства. Стигнахме до споразумение и по отношение на сроковете за местните избори. Така опозиционната партия ще има възможност да изготви своите а, листи с кандидати и що се отнася до разговорите, Нещата бяха в, проведени добронамерено, без всякакви предразсъдици и в духа на препоръките на ОСР и на Организацията по човешки права. Нещата няма как да бъдат казани по-ясно, така че мисля, че аз няма какво да добавя. Европейския съюз също участва в тези процеси, защото комисарят ще насрочи следващите срещи от диалога на високо равнище. Така, по, така веднага ще се възстанови а, инерцията, която вече е набрана по тези въпроси. Всичко това ще даде възможност на съвета да вземе решение а, по отношение на започване на преговорите за присъединяване. А, ние в ЕНП също взехме решение да насрочим а, дебата в парламента и се надяваме и в това отношение нещата да върват в положителна посока. Ще ви предоставя и текста на доклада, но нека съвсем ясно да кажа, че когато този текст се чете на различни места, ще се търсят различни интерпретации на Европейския парламент на политическата криза. Разбира се, въпросите бяха обсъждани обикновенно при закрити врати, но няма коментари по този въпрос Опитваме се да изготвим един доклад на нашата комисия, който е добре балансиран, който поставя нещата в съответният исторически контекст. Разбира се, парламентът очаква от нас именно това. Така че, нека да ви кажа, че няма никъде в доклада да намерите някакви заключения от наша страна поне е, намерението беше да не правим заключения по-различни от е, заключенията на споразумението. Нашата делегация е, смята, че това беше наше задължение и затова нашите колеги трябва да бъдат информирани за тези неща в съответния контекст. Бях през цялото време напълно наясно, че е, Македония е една важна страна е, за Европейския съюз, като страна, която е, евентуално ще търси членство. Разбира се, в момента имаше политическа криза, но е важно да има уважение към парламента, да има уважение към законите, към законността и искам да кажа пред комисията, че ние проведохме много и различни разговори, за да може делегацията да схване най-добре какво е постигнато от различните полити... в различните политически среди в а, средата на тази политическа криза. Проведохме задълбочени разговори с много журналисти по въпросите, свързани с свободата на словото и на пресата. Те поставиха ударението в тези разговори и аз ще поставя ударението а, отново върху този въпрос, че има план за действие. Те знаят какво трябва да се направи, за да има свобода на словото и на пресата в страната. Тоест, това е а, начинът да се върви напред по отношение на свободата на словото. А, Решенията за защита на позицията на правителството в пресата се взимат по един балансиран начин. И това би трябвало да въжи за Европейския парламент. Естествено, обсъдихме взаимоотношенията а, и с а, заместник министър-председателя на страната, за да се постави край на конфликта. Между другото, днес той е в сградата на парламента. Постигнатото по отношение на тези вътрешни взаимоотношения е изключително важно в контекста на човешките права миналата седмица, края на миналата седмица бяха направени някои назначения в правителството, но както разбрах от заместник министър-председателя, всичко това е част от изборната кампания и хората просто упражняват своето право да изказват мнение в хода на предизборната кампания. Затова ние трябва да имаме разбиране и именно в този контекст се проведоха и протестите. По въпросите, свързани с Комисията по изкуствата в парламента, изслушахме позицията на опозицията и слушахме и другите политически партии. За мен беше интересно, че членовете на комисията се занимаха с въпросите на независимостта на съдебната система. И въпреки, че имаше обсъждания, където може би европейската перспектива не беше добре отразена. Дебат има и Европейския парламент помогна в това отношение. В, с министъра на вътрешните работи говорихме най-вече по въпроса за етническите профили, за ромите, доста проблемни сфери. И в това отношение Европейския съюз има опит а понякога в страните, които ще бъдат обхванати от евентуално следващо разширение. Има много голям натиск по тези въпроси, въпроси свързани с миграцията. Министърът на вътрешните работи беше на твърди позиции в това отношение. Говорихме и с организации на ромите по тези въпроси. С министърът на правосъдието успяхме да поговорим и да получим личния му ангажимент към реформа в сферата на изборното законодателство. Това беше наистина полезно. Имахме и много полезна среща с омбудсмана, говорихме, разговаряхме и с комисията за борба с дискриминацията. Там има проблеми проблеми в, има в затворите, в местата за лишаване от свобода, където не винаги се спазват парижките принципи. Обсъждахме именно тези въпроси с омбудсмана, а и по време на други срещи. Мисля, че насочихме разговорите именно към тези въпроси. Говорихме и по въпроси на, свързани с дискриминацията в Комисията за борба с дискриминацията. Орган... В тази комисия ресурсите не достигат, въпреки че намеренията са добри и се върви напред, ние трябва да търсим възможности да се предприемат а, конкретни стъпки по отношение на ЛГБТ. Говорихме с различни неправителствени организации по въпросите на стигматизацията и мисля, че това също би трябвало да бъде включено в нашите отчети. Ние приветстваме обстоятелството, че Конвенцията за защита на правата на хората с увреждания е ратифицирана. Не е ратифицирана Конвенцията за предотвратяване на насилието срещу жените. И разбираме, че все още се работи в съвета по човешките права по вторият период на преглед. Това ще бъде много съществена възможност да се направи преглед на състоянието на човешките права в момента. Пълната програма на пребиваването на а, Делегацията е включена в доклада, включително и изявлението за пресата. Но всичко това е в... трябва да се разглежда в светлината на споразумението от петък миналата седмица. Благодарен съм за това, че и нашия доклад, а и страната получиха доста внимание. Страната е малка и тя е изправена пред началото на преговорите за европейско членство. Ако тя иска действително да го постигне, трябва да бъдат направени необходимите реформи. Аз не крия виждането си по тази тема. Общността, която се занимава с темите човешки права, само засили моето и без това силно убеждение. Благодаря ви. Благодаря за този а, обхватен доклад. Има ли колеги, които искат думата? Only... Имам само две бележки. Когато споменахте свободата на пресата в региона, си спомням, че на 19 юни ще имаме заседание посветено на а, свободата на медиите и свободата на словото в Западните Балкани. Второто, което искам да кажа, е, че вие сте говорили с министра на вътрешните работи по а, расовите профили на роми, които търсят обежище. Миналата седмица съвета на Европа и комисията а, по човешки права направиха много силно изявление с критика а, по отношение на начина по който се прави това. Така че мисля, че този въпрос ще трябва да бъде повдигнат. И така сега поискахме поиска думата госпожа Манди от Европейската комисия. Съвсем накратко. Um, Благодаря за дадената дума. Ще бъда кратка. Да, ще подсиля, ще кажа отново това, което каза и господин Хаует. Именно господин Хаует и господин Бусек е, осъществиха ключова роля в опитите си да помогнат при написването на а, този е, процес, при развитието на процеса. Да, а, нека да спомена три основни въпроса. Продължаваме редовния мониторинг по темата и в бъдещите седмици и месеци ще обърнем особено внимание на няколко критични точни, например правовата държава, върховенство на закона, свободата на медиите, свободата на изказа. И всички тези проблеми ще бъдат докладвани на съвета през пролета, така както беше поискано през декември. Uh, Благодаря. А сега колегата Илчев. Вие сте от делегациите. Имате думата. Мадам Чемен. Така е, така е, госпожо председател. Ще говоря на моя език, български. А, искам да поздравя с а, неговата активна работа, която ще помогне много и вече помага за интегрирането на Македония в Европейския съюз. Той работи по един изключително сложен, не само за Западните Балкани и за Юго-Источна Европа, но и за целия Европейски съюз въпрос. Как една страна, която имаше своите драматични моменти в най-новата си история, да стане пълноценен член на Съюза и в това отношение неговата мисия е не само благородна, тя ще има огромно значение. Напредъка на Македония ще бъде пример и за нейните съседи, които се стремят към пълноправно членство. Затова всеки от тези доклади, всяко усилие в тази посока трябва да намира нашата подкрепа и нашето насърчение. В същото време, част от нашите задължения са да помагаме на всички, които се занимават с анализ и оценка за готовността на държавите членки, в това число и на Македония. От гледна точка на това наше задължение могат да се направят няколко препоръки. Когато се осъществяват подобни мисии на място, трябва много внимателно да се разширява кръга на всички източници за информация. Например, както в доклада, така и в изказването на господин Холуит, аз забелязвам някои дефицити в Македония трябва да се търсят допълнителни източници на информация за състоянието на човешките права. Така, например, аз не разбрах, дано да греша, дали той имал среща с представители на българската общност в Македония, на българския културен клуб, дали е запознат с един техен доклад, в който има много конкретни примери. Конкретни примери означава примери, свързани с имената на хора, чието права са били нарушени или които са търсили справедливост в рамките на македонската правораздавателна система и не са били удовлетворени. Ако това е направено, то трябва да намери релевантно място в такъв доклад, както и във всички доклади от тук нататък. Защо това е важно? Някой би казал, а, що за група са българите в Македония. Позволете ми да обясня с три изречения. Българите в Македония преди няколко десетилетия бяха 1 милион и 200 хиляди души. По една или друга причина от 1944 година и нататък Европа и света познава 1 милион и 200 хиляди македонци. През последните години огромен брой македонски граждани пожелаха да върнат своята принадлежност към българската нация и българския народ. 100 хиляди души с такава нагласа и с такъв мотив подадоха документи в България, в които написаха, че имат българско самосъзнание, и български происход. И затова 80 хиляди от тях вече получиха своите български паспорти. Има проблем обаче с третирането на тези хора в самата Република Македония. Към тях се гледа с по-особено чувство. И затова въпроса за българите в Македония не е напълно съизмерим с въпроса на правата на албанците, на бошняците, на ромите, на власите и на сърбите. Това е особен въпрос. Като казвам особен въпрос, аз просто използвам една дипломатическа формула. Не твърдя, че всеки, който е притежател на български паспорт е обект на репресия, но много често изявата на българско самосъзнание води до неблагополучия от кариерен характер, от социален характер, дори ако искате от психологически характер. В този доклад, предоставен от Българския културен клуб, може да се прочете за уволнения, поради българско самосъзнание, съдебни преследвания. Дори когато има повод за съдебно преследване, присъдите, издавани срещу хора с български паспорт, са много странни. Те са много сурови. Така, например, една жена беше лишена от детето си. Тя загуби делото и детето е дадено на съпруга, а не на майката и вероятно формалните основания са напълно адекватни. Но аз питам, колко такива прецедента има в Европа и в държавите членки. Тоест, единствената ми молба е картината на съвременна Македония да се рисува внимателно, пълно и в нейните детайли. Благодаря ви за вниманието. Благодаря. На последното участие с делегациите от Македония, беше повдигнат въпроса за българското мълцинство. Може би можем да помислим по този въпрос. Това имахме въпрос отправени към Ричард Хауът. А сега приветствам посланника на бивша Югославска република Македония, господин Андрей Липавков. Добър ден, господин посланник. Тук сме ограничени в времето, но все пак си имаме правила. Моля, имате правото да се придържате до, към 3-минутно изказване. Да, ще отговоря за по-малко от 3 е, минути. Разбирам времевите ограничения и слушах е, докладът на господин Хауид, депутат в Европейският парламент. Ще се опитам да бъда кратък. Искам да благодаря на господин Хауит за откритият му и реалистичен подход по проблемите и по напредък осъществен в Република Македония, както и в спазването на човешките права, но така и искам да благодаря за личната му ангажираност а, за решаването на политическата криза, така наречената политическа криза при нас. Знаете, че имаме подобна криза с опозицията и с изборите, но господин Хауед винаги е бил човек, на който можем да разчитаме, за да ни помага и да разгледа задълбочено всички въпроси, когато изготвя доклад. Искам също да му благодаря на този етап за работата му и се надявам да, си, да продължим да се сътрудничим така. Благодаря, господин а, посланника. Сега Ричард Хауит. Благодаря за милите думи. Вижте, аз върша тази работа от името на парламента, разбира се, от името на тази комисия. Така че благодаря от името на целия парламент. Благодаря и на господин Илчев за казаното от него. Искам само да кажа. Вижте, ние решихме да погледнем възможно всички страни, но определено работата е много сложна и много а, тежка. А, и беше привилегия да мога да работя и с господин Европейския комисар по въпроса. Относно казаното, има много проблеми, вярно е. Трябва да останем реалистични. Но също така искам да кажа, че искам да поканя Асоциацията на журналистите, защото те имат също много конструктивна, много градивна роля в процеса. И мисля, че само така ще можем да направим по-задълбочен анализ на региона. Относно господин Илчев, имахме много дискусии с различни колеги. Нека да не забравяме, че а, това се случи преди и с, с докладчиците и с много други колеги. Доколкото знаем, работих и имах заседание с Българския културен клуб в Скопие. Това беше в рамките на делегацията на подкомисията по човешки права. И беше казано, че това е че тези мълцинства са под 20% и включват различните мълцинства, както и албанско, така и други. Мисля, че това включва и българското мълцинство. И мисля, че когато се говори за законодателство за мълцинствата, се покрива и българското мълцинство. И съм сигурен, че ще се зарадвате, ако чуете, че когато бях в Скопие, получих покана от българския посланник там да участвам в празненствата за българския национален празник. И изживяването беше наистина нещо невероятно. И е, мисля, че поговорихме доста относно отношенията между Скопие и София. И ми беше казано, че има добър дух на сътрудничество. Разбира се, нещата няма да се променят за една е, вечер, но се надявам, че постепенно ще има все повече спазване на правата на мълцинствата. Колегите, предполагам, вече знаят, че това е и моето становище. Вярно, ситуацията в тая страна не е перфектна. Има още много за постигане. Но такава е ситуацията с човешките права и демокрацията. Такава е ситуацията в доста други държави. Нека да не забравяме, че е, тази страна е изправена пред много предизвикателства. И аз също призовавам нашите партньори да се справят с тези предизвикателства. За това водим преговори, за това ги следим, за да видим какво ще стане с подобряването на тези въпроси. Благодаря, казва председателката. Благодаря за доклада. Благодаря също и за съсредоточаването върху човешките права. И сега стигаме до следващата точка от а, дневният ред, а именно човешките права в Тибет. Um, let me also say that we uh, exchange regularly. Нека само да кажа, че обменяме информация редовно за ситуацията с човешките права в Китай. И нека да кажа, че на 27 февруари в Китай някои от най-известните активисти, учени и журналисти в Китай написаха отворено писмо до лидерите на държавата за спазването на човешките права и гражданските права и също за развитието на страната. Над 100 души са подписали това отворено писмо и то беше подкрепено и от много известни блогъри в известни сайтове, в интер... страници в интернет. В това писмо се искат политически реформи в Китай, включително независима правосъдна система и демократически промени. Смятам, че е много добре, че тези хора са се обединили и са повдигнали въпроса за нуждите от независима правосъдна система и демократични промени. А сега приветствам тибетският лама, негово святейшество Киртирин Поче. Той е световно известен който е също и глава, ръководител на манастира Киртирин Боче. Мисля, че вие сте признато лице сред тибетската общност. Добре дошли! В парламента в различни резолюции, а също така и по време на заседанията за положението в Китай, редовно се съсредоточавахме върху ситуацията в Тибет. И през изминалите две години над 100 тибетски жители се самозапалиха. Повечето от случаите завършиха с смъртта на въпросните лица – повечето от тези хора са будистки монаси, монахини, но понякога също и много млади тинейджери, също така и земеделци. Тези самозабавания се състояха на различни места и в Тибет. В по-голямата част от случаите това се е случило край манастира Керти и в околностите. правителството казва, че това са отделни инцидентни случаи и, или пък, че са сепаратисти, както ги наричат, и насърчавани от сепаратисти извън границите на Тибет. През изминалите няколко месеца китайските съдилища а, разследваха случаи за подобни самозапалвания – и много, много хора бяха обвинени и им беше наложено наказание от е, дълги години затвор за това, че са подстрекавали към размирици. Такъв беше и случая от 2 март, когато трима тибетски жители са били осъдени на 15 години затвор за тяхното престъпление. А сега искам да поканя Негово светейшество Киртирим Поче да се изкаже. Uh, uh, uh, Презентацията ще бъде от тибетски към английски и след това е преведен. Благодаря. Преди да започнем, нека да обясня как ще процедираме. Първо Негово светежество Киртирин Поче ще се представи пред парламента и след... Това ще бъде преведено, разбира се. А след това аз ще изчета изказването. Мисля, че то вече ви е раздадено. Ще има някои забележки, коментари от Киртирин Поче и след това може да има дискусия. Uh... Най-напред искам да благодаря на Комисията по човешки права към Европейския парламент за възможността да споделя своите виждания за положението в Тибет. Дисидентка like to apologize. Искам да се извиня, тъй като не говоря английски. Всичко, което кажа, ще бъде преведено най-напред на английски. Това ще отнеме известно време, за което предварително се извинявам. Сонансус, не навече за те пъки

От 1959 година съм в изгнание и имах възможност да посета Тибет веднъж през 85. Съжествувате на къде най а най-високо ти ще as um, Както всички вие знаете, района Кирти в Тибет има най-високия брой самозапалвания. So as far as we know... Доколкото знаем, с днешна дата има 107 случая на самозапалване в Тибет. Е so this, uh, тези самозапалвания се дължат на провала на политиката на китайските власти в целия район на Тибетското плато. И така, подготвил съм едно изявление за Европейския парламент, което ще помоля да бъде прочетено от моя преводач, за да спестим малко време. И това е изявлението. Тибет е независима държава до 1959 година и този исторически факт не може да бъде пренебрегнат. Освен това, Тибет е известен като третия стълб, покрива на света и оттам извират най-големите реки в Юго-Источна Азия. В продължение на векове Тибет, Тибет е зона на мира и създава а, мирни взаимоотношения с съседните държави. Аз обаче съм особено свързан с народа Нгаба от провинцията Амдо в Тибет, тъй като това е моята родина. Три поколения от народа на Нгаба живее при невероятни репресии от 1935 година насам. Тогава Червената армия на Мао предприема дългия поход и така стига до Тибет Ингаба. Китайското правителство нанася непоправими щети и рани в сърцата на тибетците. много от тибетци протестират срещу китайските а, сили на сигурност и а, много от тибетските манастири, включително и кирти, са на практика превърнати в затвори. А, именно това а, доведе до а, кризата, която в момента а, виждаме в Тибет. След китайското а, нашествие, тибетската култура, идентичност и религия на практика са на прага на а, изчезването. Четири поколения китайски ръководители отказват на тибетците а, основните човешки права. Политиката на унищожение на тибетската екология е, е факт. Политиката на намалението на тибетското население се дължи на ограничение на ръждаемостта. Политиката на увеличената смъртност сред тибетските се дължи на недостатъчното здравеопазване. Политиката на превръщането на тибетците в малцинства в собствената им страна продължава непрекъснато. Политиката на постоянното унищожение на тибетската религия и културно наследство обстоятелство е факт. Политиката на напълно унищожение на тибетския език, който е душата на тибетската култура. Политиката на превръщането на тибетците в слуги на догмата на ханската, ханското величество политиката на неравенство между китайци и тибетци пред съдебните власти, политиката на неравенство между китайци и тибетци, когато става дума за заетост, политиката на неравенство между китайци и тибетци по отношение на економическите възможности и политиката на фалшиви обещания в името на развитието на тибетците. И именно поради тази репресивна политика тибетците във всичките три провинции загубиха вяра в китайските е, управници и на тях не остава нищо друго, освен е, да се самозапалят. До сега 107 тибетци са се самозапалили и те се е, борят, по този начин те се борят за връщането на Далай Лама в Тибет. 6 милиона тибетци живеят в и извън Тибет. И тези 107 души не казаха нито една тежка дума, а да не говорим за насилие. Китайското правителство обаче постоянно осъжда техните действия като лудост, сепаратизъм и тероризъм. Самозапалилите се, които оцеляха, са задържани в Китай под претекста на лечение и в много случаи са безмилостно пребити до смърт китайските власти не са в състояние а, дори да предадат телата на самозапалилите се на а, членовете на тяхното семейство, защото те са а, толкова обезобразени, че се връщат само, че а, на близките се връща само а, пепелта. А, китайските власти се държат варварски, а, като а, обвиняват семействата на самозапалилите се за онова, което се е случило. На... Например, Лобсън Кинчок е лишен от всякакви политически права до края на живота си. В същия ден народът на Санчу в провинцията изпрати свои представители, които бяха хвърлени в, затвор, в затвора. А, официалният говорител в Бейджин каза, че за това има ос... сериозни основания. Лобсан Гончок и Лобсан Церинг по никакъв начин не са не са се противопоставяли на китайски кратките изказвания, което може да се види и в записите на, вътрешни, на вътрешните камери. Това са измислени доказателства, а на жертвите не е дадена възможност да имат правно представителство. Следователно, апелираме към международната общност да предприеме незабавни мерки, за да спаси тези тибетци, които са обект на преследване без за това да има някакво основание. В лицето на китайското правителство тибетците, тяхната религия и култура са обект на потисничество, независимо дали а, то е обосновано или не. С политиката на китайското правителство, насочена към унищожение, Тибет върви към гибел. В много азиатски а, държави, а, включително съседните на Тибет, като Индия, Непал, Китай, а, Бутан, Бирма и Тайланд, има сериозни основания за ответни действия тибетските ледници се топят, а това ще има отрицателно въздействие върху живота на хилядите земеделски стопани и номади, които живеят в тези страни. Преливат язовирите, а деликатната хималайска екосистема води до все по-сериозно въздействие върху живота на милиони, които живеят по поречието на реките, които извират от тук. Тибетските райони през последните 60 години се превръщат в все по-сериозна заплаха за съседните региони. Именно за това трябва да престане милитаризацията на Тибет, за да се осигури мир и стабилност в региона. Дошъл е момента Европейският парламент да започне да полага усилия китайското правителство да приеме предложенията за решаването на кризата в Тибета. Именно Европейския парламент би трябвало да приеме резолюция за да се осигури връщането на Далай Лама в Тибет и свобода за тибетците. Трябва да има, трябва незабавно да се сложи край на репресивната политика на силите за сигурност в тибетския район, които са основата на всички тези трагични събития и самозапалвания. Всички тибетци, които станали жертва на задържания и излежаване на присъди е, заради това, че са се самозапалили, е, трябва да бъдат освободени. Политическите затворници, които са, които са пострадали от, физическото и психически, от физически и психически тормоз в е, затвора, трябва да бъдат освободени. Европейския парламент трябва да се обърне към Обединените нации и да поиска независимост за Тибет и подобряване на условията, на, при които живеят тибетците. Тези четири пункта са основните амбиции на тибетския народ. Предоставям ви този документ с огромната надежда, че Европейския парламент ще действа бързо и ще постави край на кризата в Тибет. 刚刚呃，不给你当个讨论，那不是不是呃，西北千个要的，等到地上的学校的，他做不做这个让下的有。I'm е. sure you are very. Сигурен съм, че сте много добре информирани за положението в Тибет и всичко, което чухте от декларацията ми, уверявам ви, отговаря на действителността. Та, те за масе, бе,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 Имаме вече 107 случая на самозапалване. Поради потисничеството, което се шири навсякъде в Тибет, има и други случаи на самоубийства, на хора, които повече не могат да понесат потисническия режим. Хвърлят се

и сфабрикувани обвинения и доказателства. Китайското правителство твърди, че самозапалванията в Тибет са плод на будителство отвън, от тибетци, които живеят вън от Китай, включително от Кирти Римпоче. Но това са безпочвени декларации. Е sure Обеден съм, всички знаете, че китайският министър-председател обяви как разполагат с железни доказателства за подбудителство на самозапалванията от тибетци, живеещи извън Тибет. Uh, so, uh, the Chinese government... Китайското правителство ме обвинява, че съм замесен в самозапалванията, само защото според тях съм имал а, среща а, с официални държавни представители, но това не е вярно. В а, качеството си на лама участвам е, и в тибетските структури, които обаче имат отношение към образованието, а в никакъв случай не по въпросите, за които се отправят обвинения срещу мен. So nowadays, uh, the, uh, the Chinese government... Китайското правителство преследва роднините, близките на самозапалилите се. Rinpoche, uh, I would prefer... Ваше високо преосвещенство, аз ви предлагам сега да преминем към въпроси а, е, от а, е, залата, на които да отговорите. Кой иска думата? Господин е, Руата иска, господин Донскис. Заповядайте. Благодаря. На френски ще се воде първото изказване. Благодаря госпожо председател. Искам да задам въпрос. Да кажа също на нашите приятели, че Европейският парламент се занимава с този проблем, защото следващата седмица в Страсбург ще има един доклад, който ще бъде разискван между, за отношенията между Европейския съюз и Китай. J'ai moi-même déposé des amendements. Аз лично представих изменения и призовавам китайските власти да зачитат правата на тибетското население. И съм сигурен, че нашият председател и подкомисията по човешките права ще направят всичко възможно в това отношение. Въпросът ми е. Утре, 8 март, е денят на жената. Четох, че тибетските жени са били женени на сила за китайци. Можете ли да ни потвърдите? Мерси. Благодаря. Thank you. And now, Mr. Благодаря. Сега господин Донскис. Благодаря госпожо председател. Съвсем кратък коментар, не въпрос. Първо искам да благодаря на Него Светейшество за присъствието и за изказването. Като литовец... Дайте време за превод, казва председателката. Аз като литовски гражданин искам да кажа нещо. В източна и централна Европа също имаше трагедии, свързани с самозапалвания, например Чехословакия на времето и Литва от 68 година. Всичко започна с един млад чех, Палах, който се самозапали. И това беше първата стъпка към а, края на бившият Съветски съюз. Защото а, се показа, че няма наивни хора в източна Европа. После, през 1972 година, друг подобен случай, 1972 година, Рома Скалантас в, при нас в Литва. Естествено, всичко това беше подложено на репресия от страна на съветския режим. След това, доколкото виждаме при вас, има над, 1000, над 100 случаи извинете, на а, самозапалвания. Бих казал, че Тибет е един а, че ни предизвиква към морална преоценка на нашите ценности, на нашите устои. И искам да кажа, че не съм, не влизам в допълнителни емоционални излияния тук, аз смятам, че нашия парламент като демократична институция трябва да отреагира и тази вековна култура не бива да бъде спряна, да не бъде заличена. В бившият Съветски съюз, където израснах, се казваше, че смъртта на един човек е трагедия, а че смъртта на един милион е статистика. Така че, но когато имаме голям брой такива смъртни случаи, ще влезем в статистиките. Затова трябва да отреагираме веднага. Благодаря. Лист... Госпожа Листенберге, благодаря за вашето, вашата презентация за ситуацията в Тибет. Ако предпочитате, ще говоря английски. Добре. Благодаря. Благодаря за вашата презентация за Тибет. Това, което ни разказахте, показва, че ситуацията е много лоша. И аз като делегация, като част от делегацията по Китай, бях там преди около година и видяхме ситуацията. И въпреки факта, че, разбира се, китайските власти се опитаха да ни покажат само хубавите неща от Тибет. Въпросът ми е. Имаме китайска конституция, която би трябвало да гарантира права на хората в Тибет, правото на език, правото на образование, правото на културен живот и запазване на културните им традиции. Но това, което научих е, че дори въпреки тази конституция, нещата се влушават. Можете ли да ни кажете малко повече? Защото аз лично се тревожа от въпроса с образованието, с записването на училище и, и съответно децата тибетски ли учат или китайски и съответно а, знаят ли нещо за традиционната тибетска култура? Именно това е също трагедията на Тибет. И другият ми въпрос. Чухме, че номадите са задължени да се заселят на едно място. Това води до радикални промени в живота и в използването на земеделските земи. И е, съответно се унищожават основните ценности на живота на тибетското плато т.е. изгражда се един по-западен начин на живот. Нещо, което пък ще доведе до увеличаване на броя на добитъка на, килом... на квадратен километър площ. Бихте ли ни казали нещо повече за това насилствено установяване на номадите? Споменахте също за изграждането на язовири. Доколкото знам, има план за промяната на потока на една река. Това съответно ще има големи и много тежки последствия върху живота в Тибет. Благодаря и се надявам, че ние като европейци можем да помогнем за подобряване на ситуацията. Благодаря. Thank you. If I... Благодаря. А сега давам думата на госпожа Жоел Ивоне от външната служба. Благодаря, госпожо председател, за дадената дума. През юни миналата година Катрин Аштън говори пред парламента за ситуацията в Тибет. Тя спомена тревогите ни относно влушаването на ситуацията в Тибет и по-специално случаите на самозапалване, масовите арести и задържане на граждани, на, свързани с самозапалването. И също така отбеляза факта, че този регион е почти затворен за външни лица. Увеличава се броят на тибетците, които се самозапалват. Много от тях са млади хора. Това е много тревожна констатация, каза Катрин Аштън. И минали декември тя изрази своето съчувствие. И повтори също така, своята загриженост относно ограниченията, наложени от китайските власти за поддържане на тибетската е, идентичност. И призов, тя призова китайските, граждан, китайските власти да облегчи прострацията на тибетските жители и да им позволи техните права, културни, социални и така нататък, да им позволи да използват собствения си език и да изповядват собствената си религия. И госпожа Аштън призова китайските власти да освободи всички лица, които са били задържани след като са участвали в мирни демонстрации и да позволи достъп до тибетският регион и също така да не се позволява стигането до самозапалване, такива крайни форми на протест и да се спре тази трагична загуба на живот. При все това, ситуацията продължава да се влушава от края на миналата година до сега. Над 100 запалвания се, слу... се... състояха през 2011 година, но сега Китай обяви това за незаконно и за престъпления. И съответно започва да тероризира населен... семействата на самозапалилите се и е също и други граждани, които са участвали в мирни протести. Увеличава се броя на подобни граждани, изправени пред съда. Европейският съюз редовно подига този въпрос за ситуацията в Тибет при двустранни а, преговори с Китай. Такъв беше и случая през септември и също на Общото събрание на съвета за човешки права. Ние продължаваме да се борим за повече човешки права и съответно ще продължим да го направим пред китайските, да го правим пред китайските власти. Благодаря, госпожо Ивоне. А сега искам да помоля господин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 информация, точна информация относно вашият въпрос, но преди за сключване на брак между тибетски граждан, тибетец и китаец трябваше съгласието и на двете страни. Е Имайки предвид, че Тибет остава затворен, Съответно, ни е много трудно да получаваме информация и е много вероятно да има подобни ситуации, за които вие говорихте. Да, танда чува е насо, те инде, пъгъ кей тита пъйнала, пачи лагая ги съм самна, лецар. Uh, и сега, по втория въпрос за тибетският език – той е заплашен от изчезване. Сега. Ала, бабати, чумна се дява друго тюна. Деми, е, дяки шине, кежучи машина, патин домата Да си чуеш? Ситуацията е толкова критична. Ако един тибетец иска да отиде да купи нещо от пазара, той трябва да го направи с преводач, ако не знае китайски. Ани сондода, ани лега си зиса така, йонзола. Ямики беше там гое чико, сижи тон зо инди, те да покита ан други амаре. Сондо такова е. And all the admin... И цялата административна работа, всичко се върши на китайски. Пъки кей сам си матове, обсен и сенда, и он се зовате, Джангуеги, тенка Рудегиор. So now... Така че сега тибетски се учи в а, училищата като език. Всички останали предмети са на китайски. Да, на инди, ти канга ги So, as the... Тъй като този език е заплашен от изчезване, международната общност трябва да поема отговорността за запазването, опазването на този език. Е Now coming to... А сега относно номадското население –

А сега земите на номадите бяха конфискувани в името на опазването на околната среда. И останалите номади бяха принудени да живеят в уседнали общества sate tanya di sate la eh, kaan chiye sate Actually, китайското правителство провежда такава умишлена политика, за да промени начин на живот на тибетците. So I have... Е, е, там So uh, we have made... Така че тук ми предоставяме една книга. В тази книга съм споменал всички тези политики срещу нас. Е, да, дикши кортере. Дикши пъй нала, сани, hogi chi nubla daya, nubki lo hola daya. Da tende chi na petiga kanchung manchung ki chashik kuchi. Poi nanga rida nongwa da ganga tabna tuksin rodiga indi. Ani poi nangla da junshin bu shiuji yungu yadu. Dana nangla chi dan lo dan tende ki tinshin yungu yadu. Da poi la no chun tsabshin bu shiuji yungu yadu. So the rivers are now... Сега реките, които течаха на юг, са отклонени на север. А тези, които течаха на север, сега са отклонени на юг. Това съответно има страшни последствия върху околната среда. Да, поинанге чу мамбучила, да чираджавчи. А не джагара, да чимче ека мамбучила. Да мамбо на канге чимбуши, чуджи имбати, тенке чардайо. И бяха построени много язовири на тибетските реки.

So everything за това всичко, което се прави в Европейския а, парламент е, е добре известно на тибетския народ. И постепенно тибетците и вътре е, в Тибет – ще узнаят е, вашата позиция, всичко, което правите. Много сме ви благодарни за извършеното. И дано то се превърне в конкретни дела. Така че кризата в Тибет е, е много успешна и имаме нужда от незабавни действия. Благодаря. Благодаря. Много впечатляващо. И това, което можем да направим като парламент, ще има един доклад, свързан с Китай и съответно ще засегнем нарушаването на човешките права и съм сигурна, че ще продължим да следим и за тези индивидуални случаи. Благодаря още веднъж за вашето присъствие тук и за превода. So, and now, um, we... И така, сега имаме съвместно заседание с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 So, uh, please, uh, could you... Моля да се съсредоточим вниманието към следващата точка от дневния ред. Както вече казах, а, ние сме заедно с представителите на другата комисия, комисията по а, външни а, по е международна дейност. Господин Лафранка представлява комисията, така че ние двамата съвместно ще председателстваме заседанието. Може би вие да започнете. Да, госпожо председател. В, тази, в това съвместно заседание на двете комисии по външни работи и човешки права ще приветстваме с добре дошли доктор Сорая Абдулхамед Рахман Алджауер, доктор Иса Абдул Джамар Алкохежи. Много се Радваме, че те са сред нас. През януари тази година парламентът прие резолюция, с която призовава към национален диалог в формата на конструктивен политически, под формата на конструктивен политически дебат. Европейския парламент подкрепи а, и а, универсалният периодичен преглед, който беше извършен от Обединените нации. Той се занимава с политическата свобода, свободата на медиите, свободата на събранията и свободата а, на, за създаване на политически организации. Не е необходимо точно пред а, членовете на тази комисия да обясняваме колко важни са човешките права за този парламент. Ние а, следим политическия диалог между различните общности в Бахрейн и определено това е стъпка в правилната посока но независимо от всичко това, всички ние сме съгласни, този национален диалог трябва да обхваща много и различни представители на бахренското общество, включително и на опозицията. Този диалог и промените в системата за провеждане на избори, трябва да положат здравата основа, върху която да бъдат проведени следващите избори през 2014 година. Преди да дам думата на госпожа Лохпилър, позволете да спомена някои от пунктовете, по които се надявам, че ще говорят нашите гости. Първо, възможността да бъдат освободени политическите затворници. как да бъдат премахнати преградите, които все още съществуват пред свободата на събранията, свободата на медиите, как тя да бъде подкрепена и а, как да престане а, телевизионния канал Ролана да бъде блокиран. Как да се развие по-нататък обществото и да се премахне изолацията и по какъв начин, според вас, Европейският парламент може да окаже подкрепа, за да се подобри като цяло положението в Бахрейн. Мисля, че това са основните пунктове. Сигурно ще има множество идеи. Искам да ви благодаря за присъствието. Още веднъж добре дошли. И така, госпожа Йовидер, давам думата на вас. Благодаря господина Франка, господ... благодаря и на комисията а, по международни отношения, благодаря и на комисията по човешки права. А, в Бахрейн човешките права очевидно се обсъждат много подробно тук. Искам да благодаря на Бахрейнския парламент за това, че беше домакин на посещението на представителите на двете комисии от Европейския парламент през декември. Благодаря ви за добре уреденото посещение. Благодаря на колегите които участваха в тези заседания. Може би ще има и срещи с активисти, които са били задържани. Ще бъде представена и системата на човешките на борбата за човешки права в Бахрейн. Господин Мендес беше поканен да посети Бахрейн. Господин Мендес е специалният докладчик по темата на човешките права, така че той ще направи отчет за това, което е постигнато. Господин Алафранк вече спомена някои от въпросите, свързани с човешките права. Те, а и други теми, вероятно, ще бъдат повдигнати в хода на обсъждането. Както той каза, важно е и за Комисията по човешки права, да се провежда този диалог. На 10 февруари тази година той беше подновен. Много е важно той да постигне успехи, да бъдат е, е, премахнати нарушенията на човешките права и изобщо темата за човешките права да бъде в центъра на вниманието на този диалог. И така, нека да дадем думата на нашите гости. Най-напред ще помоля госпожа доктор Сумай Абдул Рахман Ал Йовдер. Надявам се, че се справи горе-долу добре с произношението на вашето име. Да, благодаря. Най-напред искам да кажа, че с голямо удоволствие благодаря на комисията за продължаващото сътрудничество и за възможността да обменим мнения. Най-напред искам да кажа, че след до изготвянето на доклада на независимата комисия а, за Бахрейн, а, в доклада бяха обявени действията, които трябва да бъдат реализирани. Най-напред е важно да се създаде комисия с представители на законодателната власт, на НПО-тата и на политическите кръгове в страната. В този момент аз също имах възможност да се ангажирам с този комитет. Докладът беше представен на 20 март миналата година. Това е доклад който се занимава с дейността на този комитет. С а, кралски декрет беше установен на възможността за финансова, финансово обещетение. Um... А бяха направени оплаквания за нарушения от финансово, етично или а, чисто физическо естество. В последствие бяха предприяти законодателни мерки от, нашият, от нашата камера на представителите. Бяха направени сериозни промени в наказателния кодекс. Той беше доста устарял и чрез тези промени се направи стъпка към защита на различни свободи, защитата на тези, които подават оплаквания – и жалби. Едновременно с това министърът на правосъдието предприе съответни мерки в според изискванията на протокола от Истанбул. Законодателната власт даде възможност да бъдат създадени две комисии. Комисия по човешки права в района Ашура. Беха Ашурата е горната камера на парламента. Бяха предприяти стъпки, а, за да се а, извърши необходимото разследване, за да е ясно, че няма нарушения а, по при арести или задържания. Бяха направени промени и в други закони, в хода на първия национален диалог беше, бяха дадени допълнителни правомощия на Камерата на представителите. Имаше друг кралски декрет, с който се дава възможност а, засегнатите или да получат финансови обещетения, или ако не ги получат, да се обърнат към съда. В Бахрейн се въвеждат националните стандарти, свързани с промени в наказателния кодекс. Правят се промени в членовете на 168-169 на наказателния кодекс. Създава се не... според изискванията на доклада на независимата комисия възможност да се подобрят условията, при които а, се задържат при, при които се извършат задържанията. В членове 208 от наказателния кодекс се правят промени, които дават възможност да бъде търсено, търсена отговорност от всяко лице, което е на а, държавна длъжност и е а, довело до и е причинило някакви а, вреди, физически или от друг характер. на други лица. Ние, разбира се, имаме нужда от допълнителна подкрепа по отношение на човешките права. Много действия се предприемат и сега вече имаме Министерство на човешките права. Има възможност да се създават неправителствени организации и ни посещават защитници на човешките права от различни страни, за да се уверят с очите си какво се прави по този въпрос в Бахрейн. Разбира се, още много работа предстои и ние винаги търсим възможности да подобряваме допълнително човешките права. Доктор Сумая Абдул Рахман Al I think for an uh, MVP it is very good. That... Мисля, че чудесно да направите толкова изчерпателно изказване за вече свършената работа. Много често в нашата подкомисия по правата на човека се налага да стигнем точно до тези подробности. Като цяло всички сме съгласни, че трябва да се подобри положението във връзка с правата на човека. Но тук вие дадохте едни много конкретни и точни примери. Вие говорихте от името на всички ваши колеги в парламента, доколкото разбрах – А сега а, искам да представя доктор Абдул Хакин Ибрахим Ал а, Шамари. Той беше вече представен от господин Салафранка. А, сега искам да ви дам думата. Заповядайте. Добър ден на всички. Много ви благодаря, че днес ни оказвате този е, сърдечен пример вижда много от членовете на Европейския парламент, които са били в Бахрейн и имат непосредствени впечатления от събитията. Няма да ви отнемам време, е, само искам да потвърдя някои изказвания. Медиите са отворени за всички участници в политическия живот. За съжаление, опозицията твърде често прибягва до външни медии е, и така създава погрешна представа за положението в Бахрейн. Второ, да, ние се нуждаем е, от е, подкрепата на Европейския парламент за Бахрейн, включително и за опозицията. От друга страна, искам да потвърдя, че диалогът организиран по инициатива на краля, е отворен за всички участници в политическия а, процес, включително и опозицията и за неправителствените организации. Ако ми позволите, ще оставя време и за колегата да каже няколко думи. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на Комисията по външна външни работи е, за обмена на мнения между Европейския парламент и Бахрейнския. Господин Салафранка постави някои въпроси в краткото си изказване. Той спомена политическите затворници. Единственото, което можем да направим като бахрейнски депутати е да бъдем убедено лоби на съдебната власт. Във всяка държава съдебната власт е независима, същото се отнася и до Бахрейн. Както а, подчерта и господин Салафранка, единственото, което можем да направим е да работим за благото на гражданите, без да се намесваме в независимостта на съдебната система. Що се отнася до премахването на бариерите, единственият начин да го направим е чрез националния диалог. Това е единственият изход за Бахрейн, за да може да преодолее пречките, доколкото и каквито съществуват там. Беше поставен и въпроса за свобода на а, словото и на медиите. Да, тя е на лице. Неодавна беше със представена Върховна комисия за медиите може е, свободно да се е, участва и когато са изпълнени всички условия, кандидатите могат да получат лиценз за радио, телевизионно разпръскване, е, новинарска агенция или печатно издание. Той постави и въпроса за съвета на страните от Персийския залив. От страна на Европейския съюз беше проявено съответното разбиране и напредват страните. В парламентарната асамблея на страните от Персийския залив участват 6 държави, които споделят общо наследство, така че за тях е съвсем естествено а, да оформят една по-напреднала структура и вместо да имат както до сега съвет, да формират съюз на страните от Персийския залив в тази връзка много ще разчитаме на вашата експертна а, помощ, на вашите а, знания. Ние не бихме искали да повтаряме грешки, вече допуснати тук, защото така ще се загуби време а, да ги допускаме и след това да ги преодоляваме. Ако а, вие ни покажете пътя, ако вие ни поведете към а, светлината, тогава още по-успешно ще можем да създадем Съюза на страните от а, Персийския залив. Европейските, американските а, закони могат да бъдат сравнени, анализирани, да се види как се прилагат и ние да направим същото. Благодаря, госпожо председател. Сега давам думата на членовете за изказвания. Господин Руата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на колегите. Имам три въпроса. Първият е поли... политически. Казва се често, че тези, които се противопоставят на режима, били финансирани от Иран. Вие какво мислите? Вторият въпрос. Нашите приятели отговориха от части, но все пак какво може да направи Европа, за да помогне повече? И искам да знам също и е, вашето становище за конфликта в Мали и Сахел. Съответно, какви са последиците в Персийския залив от този конфликт. И виждам, че във вашия парламент има проект в момента за неправителствените организации. Проекта, който изчетох, предлага контрол от страна на правителството на всякакви асоциации, над всякакви асоциации. Какво ще кажете по този въпрос? Благодаря. Сега господин Мартин. Uh, Благодаря. Няколко въпроса. Първо, приветствам диалога. Определено е много успешен диалог, но се питам дали така ще можем да променим състава на силите за сигурност, защото мнозинството са сунити. Възможно ли е да има промяна в състава? Защото ми се струва, че за да запълним празнотата между двете общности, шиити и сунити, може да се направи и запълване на тази празнота и в службите за сигурност. В също така имаше един, една статия в Guardian, където се казва, че журналистите, дори и другите страни в залива, не могат да коментират, да пишат, да разследват относно събития в Бахрейн. Можете ли да ни кажете нещо повече по написаното в тази статия. Благодаря. Сега господин Танок. Благодаря, госпожо председател. И добре дошли на делегатите от Бахрейнският парламент. Тук имам усещане за дежавю. Наскоро имахме подобен диалог с ОАЕ в парламента и искам само да кажа на колегите, че Бахрейн е, е стабилна абсолютна монархия от доста време насам, но се опитва да направи преход към демокрацията от известно време и беше е, повлечен в процеса на арабската пролет. И е, също така от някои политики на Иран, но и аз искам да знам, както и колегите, дали иранците се опитват по някакъв пряк или косвен начин да подстрекават тези протести. И мисля, че беха използвани много по-големи сили, отколкото трябваше при тези процеси и протести. А, когато се говори за контрол над тълпата по време на демонстрации, на манифестации. Нека да не забравяме, видяхме доста сцени, където тълпата стреляше с огнестрелни оръжия срещу полицията и имаше е, също така и коктейли молотов, които бяха хвърлени. Разбира се, имаше жертви двете страни, но когато говорим за протести, мисля, че се иска примерно признаване и зачитане на гласа на народа, но се питам дали не се а, използва твърде много енергия, така да се каже, когато се съпоставя Бахрейн с други а, страни в региона. Мисля, че това е единствената арабска страна, където има Министерство на човешките права и се опитват да се продължи един стабилен, мирен процес в това кралство. Има едно мултикултурно общество и си мисля, че сега, тъй като имаше някои ексцесии, опозицията а, беше очернена. Не може да налагаме изцяло нашият начин на живот и трябва да внимаваме много, когато заклеймяваме без да помислим. Тези, които са нарушили закона, разбира се, ще трябва да бъдат изправени пред съда тези, които са в затвора по политически причини, без да са причинили нищо, разбира се, трябва да бъдат освободени. Имах възможността да се видя с колеги от парламента вчера, от вашия парламент, и съм впечатлен от дебатите, които се водят при вас. Определено това е парламент, който на моменти ми напомня на долната камера на английският парламент и има истински дискусии, критики се отправят, дори към Конституцията. Имаше избори, е, е, салафистите намаляха, нека да не забравяме, че салафистите са религиозните екстремисти, което е много насърчаващо. Тоест имаме една умерена ислямска демокрация е, в Бахрейн. Има и представители на сунитите, и на шиитите. Така че трябва просто да насърчаваме подобен мирен преход към демокрация и човешки а, права. Госпожа Адрикене. Благодаря, госпожо а, председател. Ще говоря литовски. Първо, нека да използвам възможността, която ми е даде тук, да благодаря на Бахрейнския парламент за тяхното гостоприемство в Бахрейн. Благодаря също и на посолството за разбирането и за помощта, което ни оказаха, когато посетихме Бахрейн. Можахме да се срещнем с много хора. Програмата на то посещение беше толкова натоварена, че не можахме да се срещнем с всички, които искаха да се срещнат с нас. Благодаря. Благодаря за добро, добрата организация на посещението. Имам няколко въпроса все пак. По време на посещението в Мамама през декември миналата година изслушахме доста хора, които говореха за национален диалог. Те имаха големи очаквания относно този диалог, който стартира. Разбира се, приветствахме този диалог, но кой представлява гражданското общество? Кой представлява органите на правителството? Как напредва този диалог сега? Нещо друго. Един от нашите партньори спомена за независимостта на правната система. Имахме възможност да се срещнем с някои затворници. Тук споменавам имената Ал-Хабая беше едно от лицата и беше осъден на живот, на, на, на доживотен затвор. А Ал Шариф също беше осъден на много години затвор. Но много хора, които са били задържани преди да отидат в затвора да излежават присъдите, са били положени на мъчения и на лошо отношение. Те са бити в килиите. Много пъти тези мъчения продължават половин час и повече. можете да чуете виковете на тези хора. И млади хора с лица на... с маски на лицата бият тези затворници. Так... И господин Ал ни каза тук в парламента, че се а, накърнява достоинството, човешкото достоинство. Така че дори и да са виновни, те трябва да трябва да им се зачита човешкото достоинство. Затова трябва да има нулева толерантност към подобни ексесии. Благодаря към, за този специфичен въпрос. А сега господин Хавет. Аз бях с колегите, които бяхме в Бахрейн. Много ефективно посещение. Господин Тано каза много важни неща в това отношение. Но и аз съм съгласен, че трябва да бъдем съгласувани, когато разглеждаме страните. Бахрейн определено е готова, готов да откликне на нашите искания за посещение, за водене на диалог и, и съответно трябва да приветстваме тяхното желание за сътрудничество. Въпреки, че си имаме много сериозни основания за тревога и много сериозни въпроси относно човешките права. И вие, госпожо председател, казахте е, нещо подобно. Аз лично бях много разочарован от казаното от пресата в Бахрейн, където се твърдеше, че ние сме се извинили за резолюцията на Европейският парламент. Не е така. И ние говорихме за свободата на изказа и човешките права. Нашите колеги, които са тук, надявам се, ще предадат това послание. Ключовият въпрос, който зададохме, засягаше ситуацията на активистите за човешки права. Борците за човешки права, които бяха осъдени през януари. Тези важни затворници все още са в затвора. И обществото и Организацията за защита на човешките права казват, че те са политически затворници и ние смятаме така и се надяваме, че ще се поправи тази ситуация, в която те са били осъдени и че процесът им ще се проведе при спазване на международните закони за човешките права и моля нашите гости да коментират по този въпрос. Специалният докладчик по човешките права на ОНЕ потвърди същото. Имаме нужда от повече разбиране в Бахрейн по този въпрос. Що се отнася до националния тяло, трябва да не забравяме препятствията пред напредъка и в нашата резолюция говорихме за това, че трябва да има двустранни разговори между опозицията и съответно правителството. И това е част от процеса по развитие и зачитане на човешките права. И Може би ще кажете, че в тази резолюция ние твърдим, че има недостатъчен напредък. А това е малко по-различно казаното от господин Танок. Но ние смятаме, че напредъкът не е толкова голям, колкото го твърди правителството. И Мисля, че е честно да се каже тук, в тази зала, че това са нашите заключения. Това са заключенията на Европейския парламент. И ви моля да отговорите на този, този мой коментар. Благодаря. Благодаря. Вече имаме доста въпроси, коментари. И моля, моля доктор Алчаудер да отговори. Thank you, Chairman. Uh, благодаря, господин а, председател. Първо по отношение на квотата. Ние все още вярваме, че Иран подкрепи опозицията в Бахрайн. И то не само финансово. А, смятаме, че опозицията просто изпълнява заповеди. По отношение на съвета на страните от Персийския залив, при нас не е по-различно, отколкото в Европейския съюз. Ние искаме свобода. Миналата седмица казахме, че искаме свобода да можем да пътуваме, да работим в, в района така както и в Европейския съюз. И смятаме, че този съюз на страните от Персийския залив ще, бъде, ще направи много в полза на гражданите. В, по отношение на законодателството, включително и законодателството свързано с политиката, все още проучваме решенията на съвета. и търсим възможности за подобряване на ситуацията. На въпроса на господин Мартин за журналистите. Ние не даваме разрешения. Ако в арабските емирства нещо не е разрешено, моля да не обвинявате Бахрайн за това. Доколкото зная, ако някой иска да присъства на събитието си, има изисквания и те трябва да бъдат изпълнени, но кандидатстването за виза е малко по-различен процес. Ако там се окаже, че едно лице подкрепя опозицията, той чест, това лице често пъти кандидатства за виза под друг претекст. Иран поиска среща в е, Казахстан, където обаче беше повдигнат и въпроса за Бахрейн. Всички ние приветстваме създаването на национален диалог. По времето, когато за пръв път започна да се създава национален диалог, аз бях поканена от неправителствени организации да присъствам на срещите. Бяха направени 290 препоръки и всичките в последствие бяха изпълнени макар и да казваме, че няма споразумение с опозицията, национален диалог има и той е насочен само към политическите въпроси. В момента започва, започва шестото заседание. Понякога тези заседания траят по няколко дни, понякога по един и се дава възможност на всички да участват в тези а, заседания. Сега ще дам думата на колегите да допълнят, ако нещо съм пропуснала. Аз ще бъда съвсем кратък. По отношение на подкрепата на Иран. Иран гледа на Бахрейн като провинция номер 14. И те си имат е, прекрасно извинение, оправдание за предприемане на различни е, действия, които са намеса в нашите вътрешни работи. По отношение на полицията и това, че а, тя се състои предимно от сунити. Не съм съгласен с това. Има и много шити, които работят в, а, в полицията и много от тях стават обект на нападение от опозицията. А, и ние в Бахрейн знаем, че това става. Що се отнася до националния диалог? От юли миналата година и в в хода на независимия диалог се прави много. И имам доклад по тази тема, който може да ви даде много ясна представа за постигнатото. Ако пришпорим развитието и искаме то да върви на бързи обороти, това не е от полза за Бахрейн. Ние в парламента обаче продължаваме да настояваме да се върви напред а, и а, да търсим нови възможности за това. Ние в парламента видяхме, че вашия доклад не беше предоставен в съвета и не се обсъди темата Бахрейн. Трябваше доклада да бъде предоставен първо на а, а, страната и той да бъде обсъден. Сега ще дам думата и на колегата. Благодаря. По отношение на въпроса на господин Роте за опозицията на режима а, и дали тя се подкрепя от Иран. Съвсем наскоро една терористична група от 8 души беше разкрита в Бахрейн. И по информация на министъра на вътрешните работи, тази информация стана публично достояние. Тя беше използвана за да бъде започнато съдебно преследване. по Въпросите свързани с Мали. Мой отговор е, ние се интересуваме от вътрешните си работи. Не искаме да се занимаваме с други държави, не искаме други да се месат в нашите вътрешни въпроси. Показнат от господин Мартенс, дали в полицията има шиити. Това не е съвсем вярно, но нека да погледнем на тази тема от друга гледна точка. През, две, от, през февруари 2011 година а, безработицата в Бахрейн беше 3,6%. В момента около 4,1%. Така че за безработицата ли говорим тук или говорим за конкретни работни места? А, полицията назначава шити, но всеки кандидат трябва да мине през процедура на проверки. За заказаното от заказаното от е, господин Андрегини за това, че в националния диалог няма достатъчно представителство. Може и да бъркам. В рамките на националния диалог имаше много ясно представителство при първия му етап. При втория етап, който се провежда в момента, е, има представители на опозицията, представители, да, как да кажем, на другия лагер и на правителството. Така че а, всички три категории а, представители имат а, своето представителство в диалога. Другия въпрос беше за пресата в Бахрейн. Много съжалявам да ви го кажа, но лошите новини а, обикновенно. А, продават вестниците. Така че и в Бахрейн, и в Европа това е така. Ние изпратихме искане помолихме нашите а, изказвания да не бъдат а, изкривявани. Дори и на вас обаче това се случва. Ние изрично помолихме нашите изказвания да не бъдат изкривявани а, и а, ви, изрично ви помолихме за това. А, така че какво е постигнато? Постигнато е, може би, много, но недостатъчно, но кой задава параметрите? Никой не е казал, че а, това е края на процеса. Според някои процесът е много бърз, според други е много бавен, така че а, по тези параметри трябва да се стигне до консенсус. А Правителството на Бахрейн опитва ли се да прави реформи? Според мен е да. Всеки път, когато реформите се забавят, в Бахрейн се чуват достатъчно гласове, които казват трябва да работите. Благодаря. Е, е, а, някой тук поставя въпроса за положението в следствените арести. fixed an arrested center and about the room of our investigation. In the past, if he, if Abdul Hadi and uh, да, вие посочихте два конкретни случая с двама затворници, но има определена процедура за подаване на жалби. Е, ще се проведе разследване, разследване ако те са пострадали от изтезание на човешко отношение по в досъдебната фаза ще бъде решен проблема. Вие поставяте е, въпроса за изтезанията на господин Алшариф и а, е, Хаваджа. Има полицейски служители, които в момента се разследват. Има много жалби а, е, за изтезания и те трябва да бъдат разгледани задълбочено, внимателно, а, една по една, за да се установят а, конкретните факти. Някои а, дела вече са приключили, други все още не. Благодаря. Не зная дали са удовлетворени колегите от отговорите или има и други въпроси. Господин Мартин, заповядайте. Ако ми позволите да кажа няколко думи на базата на нашия опит. Над 90% от а, а, полицейските служители в Северна Ирландия бяха протестанти и само 10% католици. Сега обаче със съзнателна политика беше преобърнато положението, за да се увеличи броя на католиците, и мисля, че е, подобен процес е, може би ще протече и в е, рамките на вашия национален диалог. Господин Танък, покрай чутото от казаното от господин Мар... Марти, наложи им се поляци католици да назначават полицията, защото не се намериха северноирландски католици достатъчно. Е, 200 са, отговаря господин Мартин. Не, не, тук е, говорим за много по-сериозни неща. Искам да кажа, че е, се получиха съобщения в медиите, че е, семейството на починал задържан от полицията не е бил не е получило трупа му повече от 20 дена и това противоречи не само на стандартите за защита на правата на човека, но и на религиозните им вярвания. Ето за това поставяме този въпрос. Поставихме го и а, по време на посещението на делегацията още повече се а, използва огнестрелно оръжие. Един от колегите парламентаристи получи тези сведения. Sure. Uh, thank you, Mr. Hewitt. Благодаря. Едно пояснение. Аз съм правозащитник и не вярвам, че той е бил. Министерството на вътрешните работи ме увери, че на третия ден беше възможно трупът да бъде предаден на семейството, но поради недоразумение а, относно мястото на погребението се получи това а, задържане. А Що се отнася до причините за смъртта, разследването продължава. Много жалко е, е че е, понякога се стига до е, смъртни случаи, но винаги и съдебната система, и Министерство на вътрешни работи, и парламентът, разбира се, поемаме отговорност за... И още едно пояснение. Починалият беше 17 годишен ученик, който в този момент не е бил на училище, когато е бил арестуван. Благодаря, благодаря на а, всички наши оратори, благодаря на колегите от а, парламентарната комисия по външните работи. А, господин Алко Хейджи в един момент а, изрази желание да е, научи повече от нашия опит и аз мога да го сгъстя в най-краткия извод да не се отказваме от борба за правата на човек. And now uh, I close uh, the session. Закривам. Закривам заседанието. Следващи заседания на 19 март. Председателя Шулц ще бъде с нас. До тогава.